Buongiorno a tutti, cominciamo, per favore prendete posto. Добро утро. Започваме срещата. Много ви моля да заемете местата си. Преди да започнем с първата точка от днешния дневен род, бих желал да ви напомня, че както вчера казахме, тази сутрин – трябва да получим въпросника с пете приоритети по отношение Сметната палата и комисията, така че много моля, обръщам се към всички групи, ако е възможно, да а, ни стигнем до възможен компромис по отношение на тези пет приоритета, които трябва да бъдат изказани и поставени на дневен ред на вниманието на комисията и Сметната палата. 6 ноември трябва да направим това, така че много ви моля, петте приоритета трябва да бъдат уточнени. Ами, имате думата, кажете. Госпожа Гресле и аз вчера се споразумяхме а, за ЕНП и социалисти, така че въпросите, които получавате от мен и от госпожа Гресле, може да гледате на тях като, като компромис. Тогава можем да продължим. Съжалявам, а, вашето колебание подсказва, че събраните неща не са в духа на автора, но работните методи на тази институция не ни оставят друг избор. И ако искаме да дебатираме нещо от името на тази комисия, трябва да се направи по този начин. Това са въпроси, които касаят тази комисия. Съжаляваме, но друг начин на работа не е възможен. Нужен ми е списък. Вече съм си отбелязал казаното от вас. И така, започваме с първата точка от днешния е, ред. Това е гласуването 2010 година, освобождаването отговорност, както на документа, както вече си спомняте. Вчера бе направено изказването, имате списъка за гласуване. Има допълнение към първото устно изменение, но ще го намерите в приложенията. Ако няма колеги, които са против, искам да предложа да гласуваме с дигане на ръка, а да не прибягваме до електронния режим на гласуване. 2010 година общия бюджет на съвета на Европейския съюз Първа точка. Изменение 14. По отношение отказ за освобождаване от отговорност, Андриас бе предложен. Моля тези, които са загласуват. Против. Отхвърля се изменението. Второто. Колегато, Втората част пада, защото е свързано с предишното. И така стигаме до предложението за резолюция по отношение на доклада, което е внесено. По отношение на първа точка. Андриансен внесе това предложение. Много ви моля да гласуваме за, против. Изменението, точка 1, се отхвърля. Втора точка. Отново госпожа Андресен внесе. Моля гласувайте за точка 2, против. Отхвърля се. Абзац трети. Внесен от от агресор. Моля за, против. Приема се. Четвърти абзац. Моля за, против. Приема се. След това абзац пети. от Ауде. Моля за, против. Отхвърля се. Продължаваме към устния компромис към изменение 1. Моля гласувайте за. То бе изменено и вчера в изказванията. Против. Приема се. Сега продължаваме с устен компромис към изменение второ. Моля гласувайте за. Против. Приема се. И сега последно гласуваме за цялата резолюция като цяло. Моля, гласувайте за. Против. Приема се. Una, uh, una precisazione solamente. Само да ви едно уточнение от секретарията. Отвърлят се двете изменения на госпожа Андреасци. и общо гласуване на цялата. Става, става, става, става дума за това предложение. Значи в момента не знаем точно за какво говорите и какво подлагате на гласуване. Бихте ли прецизирал? Ми qua, no? Sì. Diceva, eh, mi faceva notare il segretariato, ass- eh, come indicato nella lista di voto, do... Както е посочено в е, списъка за гласуване след изменение 14 и 13 на Андреасен, трябваше да, трябваше да гласуваме цялото предложение на госпожа Андреасен. Има ли някой, който иска да... Не, много ви моля, уточнете, нещата не са ясни. Господин председател, освен предложението за резолюция, трябва да гласуваме също предложението за решение и, тряб, и трябва да бъде по, поименно гласуване. Това обаче е нещо друго, отколкото изменение 13. Изменение 13 при нас е записано, че то отпада ако 14 бъде отхвърлено. Значи сега гласуваме за освобождаване, предоставяне на освобождаване за съвета или не. Това е важен въпрос а, за нас. Не по невнимание да гласуваме против освобождаване. In realtà la votazione finale, io così l'avevo intesa, comprende anche quella là, quindi non c'è bisogno, credo, di votare anche su quella prima според мен това беше включено. Аз не смятах, че е необходимо да се гласува. Но ако смятате, че трябва да гласуваме, за да бъдем сигурни, нека да гласуваме. Сега нещата ясни ли са? Можем ли да гласуваме? И така. Гласуваме след отхвърлянето на предложенията на госпожа Андресен, кой е за цялото предложение? А, ah, okay. Bisogna contare quanti sono a Колко са за, колко са против, ще, ще проброиме. Окей. Okay. Контрари? Против. Фаворива. Контрари? Против. Да. Въздържали се? Никой. Чудесно. А сега преминаваме към доклада на, на към вторията точка от дневния ред, което значи приемане на препоръките на координаторите. Набързо ще ви, ще ви информирам за това, което решихме вчера в 15 часа. Председатели и координаторите на групите се събраха и трябваше да препотвърдиме докладчиците по повод освобождаването от отговорност 2008, господин Либерацки за комисията, за агенциите господин или госпожа Марти за делегациите, посещения, мисии 2010 година. Приоритетите и датите бяха а, вече уточнени. Ще има посещение в Гърция от 28 до 30 април, от 1 до 4 юни в Харватия, в Унгария от 28 септември до 1 октомври и в Италия от 26 до 29 октомври. И колкото се може по-бързо, отделните групи трябва да предложат у нези 25 а, техни представители, които ще участват в а, съответните делегации. Разбира се, знаете, че разпределението става по метода ДОНТ. Препотвърдихме и програмата за изслушвания, публични изслушвания за 2010 година. Ще има едно изслушване относно ефикасността и ефективността на системите за контрол за рамковата програма, както и различните законодателни документи, които са е, блокирани в съвета прозрачността на структурните фондове, е, бенефициенти и така нататък. И още едно изслушване относно реформата на финансовия регламент, така че ще проведеме 4 изслушвания през 2010 година. А, датите също бяха уточнени. както и сроковете за подготовка. Става дума април, юни, юли, септември. Трябваше обаче да вземеме бързо решение за изследванията, които се пра за 2009 година. Става дума за трудностите, с които се сблъскват а, държавите членки за освояване на структурните фондове 2007-13 господин Либерацки и финансиране на агенциите от бюджета на е, общността. Има и други изследвания, които вече сме обсъждали, е, които са обсъдени, но не все още не сме взели окончателно решение по темите защото в крайна сметка тези изследвания ще се проведат през 2010 година, имаме още малко време както ще има и изслушване на новите комисари или тези, чието а, които са отново предложени. Тези изслушвания ще се проведат в а, Страсбург на 25 и 26 ноември, 30 ноември, 1, 2, 3, 4 декември в Брюксел. Препоръката е следната. Председателския съвет е изготвил един много общ въпросник, който ще бъде изпратен на отделните комисари, но ние можем да зададеме специфични и въпроси, свързани с бюджетния контрол така че ние ще зададем конкретни въпроси на комисара, който ще бъде посочен като отговарящ за нашата, нашия отрасъл. Приехме и списъци на координаторите. Що се отнася и до изслушването на членовете на съда. На е, Сметната палата, извинете, поправя се а, председателя. 9 е, души ще трябва а, е, да бъдат а, потвърдени, ще трябва да се проведат изслушвания, ще се подготви въпросник, на който кандидатите за членове на Сметната палата ще трябва да отговарят. Имаме също така и проектографик за заседание 2010 година. Трябва да се изработи списък на приоритети за Сметната палата. Има сходство на виждания между трите политически, трите големи политически групи. Директора на ОЛАФ ни е поканил в офиса на ОЛАФ. Това ще стане през февруари или през март. И също един деликатен въпрос. някои комисии така като че ли се опитват малко да ни изместят и да се намесят в нашата работа. Неодавна имахме подобен проблем с Комисията по юридически въпроси. Аз обсъдих и въпроса с председателя на съвета на председателите на комисиите Просто и, имаше така някакси препо, препокриване на, на дейностите. А, е, помолихме да се а, е, да, да се постигне някакъв компромис, като например а, е, комисията по правни въпроси да представи становище по проблеми, които са в рамките на нашите правомощи протокола от 20 юли 2009 година. Госпожа Андреасън смяташе, че трябва да се включи списъка на лицата, които са гласували за председател, за заместник председатели, за да видим дали нашето решение е законосообразно. Когато се гласува по точка, която не е на дневния ред, и ако не всички политически групи са, са на едно и също мнение, този въпрос трябва да бъде включен в дневния ред на следващото заседание, за да може да има подготовка. Ако всички сме съгласни и има консенсус, то тогава проблема не се постави. Значи това, беше, това бяха е, въпросите, които бяха обсъдени на заседанието на координаторите вчера. Сега минаваме към точка 11 от дневния род, специален доклад на Европейската сметна палата, Европейска програма за хранителни помощи на най-нуждиещи се лица, оценки на целите и използвани методи и средства. Давам думата на госпожа Деланга. Докладчика обаче не, няма какво да прави. Тогава да дадем думата на представителя на Сметната палата. Тъй като госпожа Деланге няма, ще я потърсиме, а междувременно давам думата на представителя на Сметната палата. Ако обичате,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 краткото си изказване ще ви запозная кратко за основ... с основните заключения от нашата работа по отношение на Европейската програма за хранителни помощи за най-нуждаещите се лица. Програмата бе създадена, за да може да се отговори на затрудненията 1987 година, една много трудна зима, когато общността реши да отпусне безплатно селско-стопански продукти от инвестиционните складове за организация организациите, които се занимават с благотворителна дейност и разпределяне на тази храна за нуждаещите се. Бедността все още е голям проблем в Европа, която, който се за, за, разширява от сегашната криза – според статистиката, в сегашния състав на Европейския съюз от 27 държави и членки, 80 милиона хора се намират в състояние на риск, 53 в участващите държави членки. Е, хиляди организации, които са съставени основно от доброволци, участват в разпределянето на продуктите по програмата, като се предоставят на хората, от които се нуждаят от тях. Броя на крайните бенефициери е около 13 милиона хора на основна база, годишна база и те получават еквивалентно обикновенно по едно хранене на месец като цяло. Бюджета се увеличава от 307 милиона евро 2008 година на 500 милиона евро 2009 година. Трябва да се отбележи, че участието на държавите членки в програмата е доброволно и сега 19 държави членки участват на операционно ниво, държавите членки а, е, всъщност управляват програмата със своите разплащателни агенции. Одита а, е, бе съсредоточен върху валидността на целите на програмата в контекста на а, е, социалната ситуация и пазара. Оценяват се нуждите и целите и в крайна сметка се оценява въздействието на програмата върху административните процедури и Искам да направя следните препоръки на Сметната палата. Въпреки, че схемата има два основни цели, за да може да има сериозен принос за добросъстоянието, благосостоянието на най-нуждаещите се лица от една страна, от друга страна да се стабилизира селско-стопанския пазар. Това може да се направи именно чрез намаляване на публичните инвестиционни запаси и те да бъдат използвани раз, раз, разходите на ОСП съвсем сериозно бяха оправдани именно поради използването на тези инвертивационни запаси. През последните години те се намалиха до почти нула и наистина връзката с селско-стопанските разходи става изключително значима около 85% от продуктите за разпределение се купуват на практика от пазара. Следователно, сметната палата препоръча комисията да разгледа дали е подходящо да се продължи финансирането на програмата от ОСП. Като цяло, програмата се ръководи в сътрудничество и е, координация с останалите важни основни е, участници в държавите членки във всички социални дейности. Подобно сътрудничество е много важно. Следователно, трябва да се насърчат държавите членки да вградят тази програма в своята рамкова програма за социална политика. Мярката бе взета като решение, за да се премахне бедността, но не да се намали, но не и да се премахне. Затова има естествено и ограничено въздействие върху най-нуждаещите се лице. Лица, като им се предоставя на практика едно хранене на месец. Следователно, за да се увеличи ефективността на програмата, Необходимо е да се разработят ясни приоритети и по-добре да се осъществи целеполагането. Различните продукти, които се разпространяват и раздават от интервенционните запаси, следва да бъдат правилно определени и насочени именно към най-нуждаещите се ползватели. Следователно, сметната, салата, е, извинете, сметната палата препоръчва а, ограниченията да бъдат разгледани така, че да могат в крайна сметка да се разнообрази количеството а, продукти, които се предоставят на лицата, както и тяхното количество. Освен това, а, искам да кажа, че са уточнени и известни слабости по отношение на управлението и а, контрола на процедурата, които изискват действия. Освен това, искам да спомена, че септември 2008 коми... година комисията направи предложение към съществуващия регламент, прият от парламент пред... през месец март 2009 година. Това следва да доведе до нова правна рамка за програмата и ако това се изпълни, със сигурност ще се преодолеят е, е, затрудненията, които бяха и пропуските уточнени в хода на отида. Благодаря. Благодаря ви, че ни представихте толкова кратко избито тази тема. Сега докладчика е тук и можем да й дадем думата. Благодаря ви много, господин председател. Извинете, моля, моля и Сметната палата да приеме извинението ми за закъснението, но се наложи да гласувам в другата комисия, чието член съм също. говорим за клониране на животни е, с цел създаване на нова храна, но понякога си мисля, че трябва да сме в състояние да клонираме и политиците, за да могат да присъстват на две комисии едновременно. А сега по темата бих желала да благодаря а, е, на Сметната палата. А, е, преводът а, на този доклад и препоръките, които са направени в него а, нещо, което аз прочетох. Две заключения мога да направя. Е, Сметната палата ни казва, че се намираме в е, законодателен процес за прилагане на тази програма за хранителни помощи. Нещата са много актуални и аз съм си отбелязала е, определени коментари. Резултатите в доклада на Сметната палата, които говорят за правното основание, трябва да се вземат несериозно. Ние се нуждаем действително от солидно правно основание, от една страна. И на второ място, това вече съм го споделила в моя работен документ, помощта хран... за... под формата на храни трябва да бъде целенасочена и трябва да бъде отправена към онези страни и бенефициенти, които действително се нуждаят от нея. И тогава наистина би имало смисъл да се отпускат европейски пари в рамките на такива проекти. наред с други препоръки в моя документ, аз съм записала и тези и се надявам той да бъде взет предвид при новите правила, когато се продължи работата по програмата. Благодаря. Председателят, господин Балдам. Благодаря. Сметната палата наистина обясни подробно съществуващите препоръки и заключения от програмата и има препратка към различните продукти, селско-стопански, тяхното количество и затрудненията, свързани с изчерпването на интервенционните запаси. Трябва да разгледаме, разбира се, финансирането на програмата от ОСП и някои колеги наистина задават въпроси по отношение на бъдещето на програмата е, след като вече запасите са изчерпани, както и представителя на Сметната палата обясни какво означава всичко това и едно хранене на месец, дали това е, действително е помощ. Но мисля, че ние трябва да продължим, трябва да разгледаме в бъдеще, да разгледаме дали е възможно да финансираме програмата и по друга линия, е, да може да се създаде една отделно бюджетно перо. Трябва да се разгледат, разбира се, и критериите за разпределение на средствата, за целеполагането в бъдеще. Така че мисля, че трябва да се очитат всичките тези коментари по предвид е, освобождената отговорност за следващата година. Благодаря. Господин Самакакис. Искам да споделя на колегите, че винаги когато посещавам а, баща си в Крит, той винаги ми предлага а, хранителни продукти, които идват от а, складове, от запаси на Европейския съюз. И аз го питам как го откъде идват те? Обикновено той ги получава безплатно. Става дума за ориз, спагети, сухо мляко. И той ми казва, това са такива запаси. От... Питам, защо имаш право на това? Той казва, защото сме многодентно семейство. Действително, ние сме четири деца, разпределени в цяла Европа баща ми всъщност няма право на тези средства, но ги получава. Критериите не са ясни критериите, съгласно които се раздават тези продукти, са недостатъчни. Въпреки това обаче аз искам да похваля програмата, защото в крайна сметка след като тези продукти стигат до баща ми и други многодетни семейства, Европейския съюз има социално измерение. Но няма полза от това, ако тези продукти стигат до неподходящите хора и бенефициенти. Затова е един съвсем ясен въпрос към комисията, която провежда тази програма. Кой има право да разпределя? Изборът на благотворителните организации, които се посочват тук в документа, е прекалено слаб 500 милиона бяха тези пари. Тоест трябва да си представим всичко това като горещи картофи. Не знаем какво да правим с тях, затова се отърваме от тях, хвърляме ги на благотворителните организации и в крайна сметка не можем да постигнем ефективността, която желаем. Защото с оглед на економическата и финансовата криза, която се усеща силно в много страни, ще продължава да се усеща, тези средства са нещо много, много важно и не бива да ги подценяваме, но просто те трябва да стигат до правилните хора и трябва да внимаваме в последващите мерки, в фоллоапа, действително да се проверява а, не колко средства са дадени, а дали те са раздадени по един ефективен и адекватен начин на подходящите бенефициенти. Благодаря ви. Е, ако позволите, господин председател, е, да добавя един въпрос. Е, ако разгледаме разпределението на средствата в настоящата програма, трябва да кажа, че около 70%, около 3 четвърти са разпределени в три сравнително богати страни на Европейския съюз. Аз идвам от държава членка, където се казва, това е социална политика, това е друга глава. Аз не смятам, че тази твърда линия е адекватна, защото не може просто от днес за утре да се прекрати една такава програма. И аз говоря за един хоризонт до 2013 година. Това, което трябва да направим е, е да помислим за някаква, някакви други мерки и действия и да се запитаме дали цялата европейска политика в тази рамка не трябва да се промени, но 2000, до 2013 година средствата трябва да се разпределят целенасочено. и допустимо ли е, възможно ли е, и това е въпрос към комисията, 70-75% от средствата да отиват в три богати държави членки. Или да запазим настоящия бюджет, но да го разпределяме по друг начин. А колегите споменаха също кои организации получават средствата. Действията трябва да са такива, че унези държави членки или унези региони да получават средствата, в които а, брутният вътрешен продукт е под средното за Европейския съюз. Не може просто от днес за утре внезапно да прекратим а, средствата и да кажем нищо повече а, няма да получите. Може би комисията трябва да вземе отношение по въпроса. Благодаря ви. Комисията ще получи думата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря и на госпожа Деланге за доклада, за този работен документ – и възможността, която ни дава възможност да обедним мисли по отношение доклада на Сметната палата за най-нуждаещите се лица. Основният проблем, разбира се, е свързан с връзката на програмата с разходите по ОСП. Социалният аспект е по-значим, разбира се, отколкото факта, че са изчерпани запасите. Комисията напълно не съгласна с тази теза. Ние мислим, че програмата има два елемента – сигурност на продоволствието за най-нуждаещите се в Европа и освен това, това е възможност за изразходване на инвестиционните запаси. И това дава възможност да разгледаме и договори. Господин председател, искам да напомня на парламента, че за 2009-2010 година за програмата която взимаме решение, почти 90% от 500 милиона бюджет се използват именно от интервенционните запаси, което означава, че имаме достатъчно такива запаси, които можем да използваме в този смисъл. Това са почти 90% от програмата. Така че тук връзката е, според нас е много ясна и това е базирано на бюджет 500 милиона евро. Освен това искам да напомня на парламента, че 20 е, държави членки е, участват в програмата тази година. Е, още се прояви ентусиазъм по отношение от, на държавите членки, но въпросът е дали действително програмата достига до най-нуждаещите се в Европа. Ние в Брюксел изглежда не знаем къде е, те се намират в отделните държави членки, така излиза. Но първият критерий с разпределянето на бюджета е факт. 2009 година ние приехме нова методология, която по-добре е, именно ни помага да разпределяме средствата. Свързваме сега риск рисковете, например риск от бедност, риск от БВП държавите членки и по този начин възприехме методологията за разпределение на бюджета. Но след това този бюджет се разпределя на съответните организации, благотворителни. Ние очакваме от тях да подберат унези, които са най-нуждаещите се лица в Европа. И нашата програма между 30 между 30 и 70% всъщност попада именно в тези организации. За тях нашата програма е много значим елемент при разпределянето на хранителните помощи. И ако тук чухме, че е, бащата на а, изказалия се не е достатъчно беден, за да получава помощ. Аз разбира се не познавам неговия баща, но трябва в случая да се обърнем към конкретната благотворителна организация на място, за да се провери ситуацията на място. По принцип, приветствам всички предложения, свързани с по-доброто разпределение на помощите, свързани с организациите, които на практика осъществяват това разпределение на бедните и нуждащите се хора. Което според мен е много важно в този контекст, господин председателю, е, че парламента системно подкрепя тази програма и се увеличава бюджетът през годините, дори и по-голям става, отколкото е предложението на комисията с е, мнозинство е, гласуваха миналата година е, депутатите от Европейския парламент за повишаване бюджета на програмата. Така че сега малко съм изненадан, че в работния документ са записани известни съмнения, ако мога така да кажа, по отношение на правното основание – на програмата, след като мнозинството на парламента изказа своята ясна а, подкрепа с, на предложението на комисията. Доколкото ни е и известно, самата Сметна палата не прави правен анализ на правното основание на програмата. Работният документ, освен това, ясно посочва определени предложения за подобряване на работата, но също така а, признава, че нашето предложение, което направихме пред вас и съвета, всъщност вече разглежда тези препоръки и това бе направено преди публикуването на доклада на Сметната палата. Така че в нашето предложение ние вече разглеждаме конкретни теми, като например да не се ограничава програмата до интервенционните запаси, след това подбора на организациите, подбора на нуждаещите се от страна на благотворителните организации. По-нататък различните процедури, свързани с търговете, също ще бъдат разгледани предвид различните мерки на комисията и различните модалности въведени от нас. Така че основно, правното основание, разбираме, че парламентът подкрепя в голяма степен предложението на комисията да се разшири програмата, така че малко сме изненадани, че в тази, е, този работен документ се разглежда така този въпрос. Много благодаря. Благодаря ви, госпожа Деланга. Бих искала да реагирам на, на две от забележките, изразени от комисията на първо. Първото изречение, съдържащо се в работния документ, се казва, че приветстваме доклада и реформите, проведени от комисията, но същевременно Сметната палата казва и нещо друго. И в работния документ в крайна сметка се казва само, че трябва да разгледаме юридическото, правното основание и то да, да присъства в нашите дискусии. Струва ми се, че тук нещо е пропуснато или има някаква грешка. И добавам, а това вече е, е залегнало в моя документ, в моето предложение, комисията трябва да реши кои, органи... кои организации трябва да, да разпределят средствата. Сега, разбира се, нещата, решенията не могат да се вземат в Брюксел, но а, по силата на член 436 комисията е отговорна за разпределението на средствата член 474 поправя се е, оратора. Така че аз приветствам е, заключенията на Сметната палата. В крайна сметка всички искаме тези средства да се управляват по-ефективно и да контролираме по-добре разходването на средства. Благодаря ви. Ако няма повече желаящи да се изкажат, минаваме към следващия доклад, специален доклад 9-2009 година на Европейската съветна палата, ефикасност и ефективност на проведените от службата за подбор на персонал на европейските общности дейности за подбор на персонал. Тук имаше проблеми с Комисията по правни въпроси, а давам думата на госпожа Ядриевска. Може би по-добре първо сметната палата да вземе думата по този въпрос. Добре, тогава давам думата на, гос... на госпожа. Просто трудно ми е да произнеса вашето име. Благодаря ви. Господин председател, дами и господа, членове на парламента, първо бих искал да ви благодаря за възможността да представим доклад относно ефективността и, и ефикасността на ЕПСО. Но тъй като доклада все още не е готов, аз ще ви представя едно резюме и за това просто ще се спра на някои проблеми. И за това ще бъда много кратка, а ще съм на ваше разположение, за да отговоря на подробни въпроси. Сега някои е, така исторически факти относно ефективността на този одит. През 2003 година, както знаете, всички открити конкурси за подбиране на персонал за европейските общности от този момент нататък се организират от ЕПСО. Е, обаче броят на тези конкурси се е, увеличи предвид разширяването и затова отделните институции не можеха да се справят сами с тази работа. Така че по решение на институциите бе създаден ЕПСО. ЕПСО е междуинституционен орган, който е под шапката на Европейската комисия и това е неговата специфика. Така, нашите препоръки по принцип не се отправят към комисията, а към ръководството на ЕПСО по принцип. Сега нека, нека да кажа какъв беше обхвата на одита. Целта на одита беше да определим дали дейностите за набиране на персонал са наистина ефикасни, ефективни. Бих искала да подчертая, че ЕПСО им трябва да, да, да, да направи избора и ЕПСО предоставя резервни листи на отделните институции, а отделните институции на основата на тези списъци набират съответния персонал. Бих искал да, подчерта, да подчертая, че всъщност ние не се е, спряхме на а, а, назначаването на отделните лица. Бих искала също така да спомена още една специфика на този одит. Когато приключихме предварителния одит през септември 2008 година, ръководството на ЕПСО прие програмата за развитие, в която взе предвид всички слабости, които бяха посочени в одит. Но ние, ние взехме предвид новите елементи, които бяха залегнали в програмата, но само до толкова, доколкото те се отнасяха до обхвата на одита. В специалния доклад всъщност не е, е одит на цялата програма на развитие, но нашите препоръки бяха залегнали вътре. Сега, нашите заключения бяха следните. ЕПО, ЕПС, ЕПСО се справи успешно с нарастващия брой на конкурси в предвид разширяването на Европейския съюз. Обаче установихме и четири типа слабости. Първо, Е, европейските институции не, изпо... не изпращат е, навременни списъци за необходимостта от личен състав. Няма и достатъчно е, методологически, методологическа системна подбор. Липсата на на методология води до известни закъснения и това води до промени в последния момент при организирането на конкурсите. Сроковете са прекалено дълги. Предвид международните практики и прекалено дългите е, срокове, процедури водат това, че европейските институции не могат да наберат необходимия персонал в е, сроковете, които биха били целесообразни. Uh, кът, кът, кът, като е, съгласно регламента резервни в резервните и списъци трябва да има поне толкова имена, колкото има налични работни места, което не винаги е, е, е така, като е, географското разпределение трябва да бъде балансирано. Още една слабост. Информацията за управление на ЕПСО не е достатъчно ясна и открита. като, като различните, е, различните критерии раз, и е, не са достатъчно определени. decision making. Когато се отчитат всичките тези е, проблеми, те бъдат е, преодолени, със сигурност ще се е, направи успешен подбор. Има направени 8 препоръки. Първото и второто препоръка са насочени към участниците и различните институции на Европейския съюз, заинтересованите страни, също така управителния съвет на ЕПСО. Има насоки по отношение по-добро планиране и ускоряване на процеса на подбор. Що се отнася до планирането на човешките ресурси? Институциите трябва да предоставят на ЕПСО съвсем на време и е, надежна информация по отношение на техните потребности от нов е, състав. Е, когато се обработят тези потребности, разбира се, в контекста на 3 годишния е, непрекъснато актуализиран се план, може да се подобри системата за подбор на е, персонал. Институциите подкрепят ЕПСО при предоставането на служители на пълен щат при спазване на съответните процедури. Когато бе а, изказано това предложение и включено в програмата развитието на ЕПСО, а, необходимо е да се а, отбележи, че се постигне по напредък по отношение на подборова. Подбора. Как мога да се подобри е, всъщност цялата система по отношение на географ, постигане на географски баланс и е, набиране на е, персонал? Тестовете през последните години се провеждат само на три езика за да може да се окаже по-голямо въздействие при подбора на професионализма, отколкото знаенето на езика, вече би трябвало да се избере подход, при който 23 те езика се използват при подбора. ЕПСО следва да прилага стриктен механизъм за контрол на качеството. И още, едно препор... още една препоръка е насочена към подходящия брой кандидати на всеки етап от процедурите, за да има по-висок, по-голям. Е брой кандидати на първия етап на конкурсите се препоръчва съвместно действие от всички институции за развитието и финансирането на обща си стратегия за комуникация, разбира се, при координация от страна на на всеки етап от конкурсите, ЕПСО следва да гарантира следното, а именно да се канят е, подходящия брой кандидати за тестовете. По отношение на въпроса за географския баланс, препоръката на Сметната палата – е, че ЕПСО трябва детайлно да идентифицира липсата на баланс в този смисъл, да се анализира и да се направят предложения, как разбира се, когато това е възможно, може да се подобри състоянието. И а, по отношение на а, системата за управление или по-точно системата за управление на информация. ЕПСО следва ясно да а, предостави информация на разходите по отношение подготовката на резервните списъци с кандидати. След това да се предостави информация на публичните сектори, така че да може да се гарантира оптимално ниво инвестиране по отношение на подбора. Трябва, разбира се, допълнителните разходи да се уточнат, както и бъдещите ползи, които са свързани с изпълнението на програмата за развитие на ЕПСО, за да може да се улесни взимането на решения от страна на бюджетните органи. По отношение на въвеждането на нова база данни за управление на конкурсите през следващата година, палатата препоръчва на ЕПСО да гарантира предоставането на информация, която е надежна и навременно, както на ниво конкурси, така и на общо ниво. Много удовлетворително е за сметната палата, когато се запознаха с отговорите от страна на ЕПСО одобрени от управителния съвет. Разгледани са всичките заключения и препоръки, които очевидно са приети и много от тях всъщност са включени в програмата за развитие на ЕПСО. Трябва да подчертая, че успехът на плана зависи изключително много от подкрепата от страна на институциите, особено когато става въпрос за навременно предоставяне на информация на ЕПСО от страна на институциите по отношение на техните потребности за нов персонал, по отношение на този тригодишен план с текущо актуализиране, за да може всъщно така да се е, предостави възможност за наемането на квалифицирани служители. Благодаря, господин председателю, благодаря ви за вашето внимание. На ваше разположение съм да отговарям на въпроси, ако има такива. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика Ядирявска. Имате думата. Е, е, Благодаря ви, господин председател. Аз написах доклада си на английски язик, ще ми бъде по-лесно. Е, на първо място искам да кажа, че за мен това беше много интересна задача, именно да подготвя работния доклад поради два основания. Първо, убедена съм, че самия проблем е много значим – защото разглежда факта как е, служителите на европейските институции се подбират и това е от изключително голямо значение. На второ място беше ми много интересно, защото е, самия доклад на Сметната палата е много интересен. Не искам да повтарям заключенията на Сметната палата. Имаме ги в писмен вид, току-що ги чухме. Искам да се спра на препоръките и бележките, които съм записала в нашия работен документ. Приветствам издаването и публикуването на доклада, както вече казах, защото начинът по който ЕПСО действа е свързан с ефективността и резултатността на процесите на подбора на персонал. Е, знаете, че това е една много значима тема за всички нас. Както по-рано бе казано, институциите изключително много зависят е, от ЕПСО и разчитат на ЕПСО за подбора и това е основният източник на подбор, разбира се, за институциите, според мен. За всички европейски институции има обща цел, а именно провеждане на процедурите по точен, прозрачен и а, ефективен начин който е рентабилен, но също така и гарантира а, равнопоставеност на кандидатите. Искам да подчертая, че а, според мен задачата на Сметната палата не беше лесна, защото а, трябваше да разгледа всичките процедури, но от друга страна ЕПСО също правеше своя анализ по отношение подготовката програмата за развитие на ЕПСО. Според мен, сметната палата реагира, може би, година по-късно или година по-рано, но във всеки случай задачата им не беше лесна. Защо? Защото е трудно да се оценява един план, който все още не е влязъл в изпълнение. Остава да видим как точно ще се изпълнява този план. Но също времено приветствам факта, че а, палатата вложи тези усилия за оценка на програмата, а пък а, ЕПСО от своя страна а, обърна внимание и включи всички тези препоръки в своята програма на развитие, направена от Сметната палата. Така че като цяло сътрудничеството е много позитивно и този процес е, е от значение и за двете страни. Искам, разбира се, да препоръчам приемането на тези препоръки, които са направени. Струва ми се, между другото, че това се случва. И за това е толкова важно, наистина, за европейските институции, Европейския съюз като цяло, да знае как точно се набират е, служителите. Това е един процес, който е много важен, защото в крайна сметка това е средството на първо място, което ни позволява да набираме хората, които ежедневно работят в институциите. Но от друга страна, как се подбират тези хора? Как се набирате? това е процес, който има влияние върху публичния имидж на Европейския съюз като цяло. И това е много важно да бъде един прозрачен процес, коректен и обективен. Така че европейските институции са, разбира се, работодатели, но те трябва да допринасят за позитивния образ на Европейския съюз като цяло. В своите препоръки, освен това, включвам и апела е, да се осъществи контакт между ЕПСО с публичната администрация в държавите членки, за да могат да бъдат отчетени е, най-добрите практики по отношение е, оповестяването на свободните места, информацията, която се предоставя на кандидатите, да се лансира възможността за работа в Европейския съюз, защото това е една възможност, която, е, за която гражданите трябва да знаят Разбира се, добре съзнавам какъв е потенциалният конфликт на интереси, защото националните администрации биха могли също да се обръщат към е, същия кръг потенциални кандидати, към които се обръща и ЕПСО, но въпреки всичко съм убедена, че тази комуникация между националната администрация и европейската трябва да се подобри като цяло. Що се отнася до възможните кандидати и техния избор? Мисля, че много е, е важно да се разгледа сътрудничеството с университетите в този смисъл, защото е, може би ще бъде добре институциите да имат достъп до повече потенциални свои кандидати а самите е, студенти е, също така биха могли да бъдат запознати с е, възможности за бъдеща кариера в институциите. Това би, би им било интересно, вероятно. Друг важен въпрос, на който сметната палата се спря и ЕПСО също добре съзнава е липсата на баланс в географско отношение. Този проблем трябва да привлича вниманието по-системно, трябва да се направи диагностика на състоянието и в крайна сметка да се е, стигне до баланс в това отношение. Съжалявам, че нито е, отчета на ЕПСО, нито е, доклада на Сметната палата разглежда управлението на средно и високо ниво е, в е, институциите, аз установявам, че по отношение на доклада на Сметната палата, може би извадката е била прекалено малка, според мен, за да може да се направи една, един сериозен анализ и съответно оценка по отношение подбора на ниво средно и висше ръководство. Но във всеки случай, убедена съм, че този проблем трябва да бъде разгледан в бъдеще, защото също става въпрос за липса на баланс в географско измерение и в тази насока. Много сериозен проблем е времето за изчакване, които кандидатите трябва да изчакат или също така миналите успешно конкурсите и попадналите в списъците. Това е един важен въпрос. Първо, от страна на институциите. Важно е да се установи къде точно е проблема, тук има задача както за институциите, така и за ЕПСО има много въпроси по отношение за а, потребности, които не са точно уточнени. А, прекалено дълъг ли е процеса за подбор от друга страна? Ако е прекалено дълъг, хората си намират друга работа междувременно. Нещата са много ясни. Така че крайна сметка няма а, кандидати, които да продължават да я се интересуват от обявяното място. В този смисъл напразно са изразходени средства и усилия. Не можем да очакваме, че с месеци и години хората ще чакат да получат или неопределено място. Друг проблем, свързан с списъците. Твърде дълъг процес на подбор – но след това има и процес управление на информацията. Съзнавам, че тук излизаме извън обхвата на одита и дейността на ЕПСО, но проблемът съществува, а именно набирането, подбора на най-добрите кандидати, след това наемането им от списъците, вече подготвени в бъдеще трябва да се разгледа как в крайна сметка служителите се назначават на работа, дали този процес е ефективен, резултатен, дали е рентабилен и дали в крайна сметка има а, резултатност. Това е въпрос, свързан и с достъп до информацията до тези, на тези потенциални кандидати за различните свободни места. Аз самата бях изненадана че спечелилите конкурса няма достъп до а, оповестените свободни места от институциите. Аз искам тук да обърна внимание, вашето внимание на този въпрос и а, проблема за мен е много значим. Много е значим, защото в крайна сметка хората трябва да бъдат добре подбирани и успешно назначавани на работа. Имах известни е, съмнения по отношение на изпращането е, от определени институции към ЕПСО. В крайна сметка ще реши проблема с е, набирането, дали това е най-ретабилният начин. Е, все още не е изпълнена тази процедура, не зная, но аз имам известни съмнения. Е, до 4 години е периода. Разбира се, трябва да се заздравят отношенията на ЕПСО с е, така наречената организация Майка, която изпраща тези служители. И това трябва да се провери. Може би откъсването от първоначалното работно място за определен период от време ще бъде добре, но аз не знаю. Оставам този въпрос открит да дискусия. Някои по-специализирани е, бележки имам, които са свързани с, конкурен... с самото, самия конкурс и е, конкурентно способност. Трябва да се проверя точно а, е, информацията, която се оповестява с например, как точно влиза информацията, кои са допустимите кандидати, кои не. Понякога кандидатите срещат затруднения, понякога това е свързано с писмен превод, понякога с самия текст, но трябва по-добре да се а, подготвят тези а, оповестявания. След това, нещо много важно, свързано с процедурата на обжалване. Трябва да е ясно за кандидатите как могат да обжалват едно решение. Знаете, че има е, възможност да обжалвате е, определена административна процедура, ако не сте съгласни с нея. Това е нормално. Разбира се, ЕПСО е, ще бъде добре да разгледа този процес, да гарантира, че има различни състави, които разглеждат тези въпроси. Не знае дали това е общо срещана практика, но се случва едни и същи хора да разглеждат даден казус при дадена жалба. Това не е правилна процедура за обжалване. По-нататък бих искала да видят повече и извлечени полуки от граждански дела вече с е, служители. Тук е важен въпрос и Сметната палата също засяга този аспект, защото прекалено продължителен е процеса на подбор, както вече бе казано. Ще спра до тук. Надявам се, че това е началото на една ползотворна дискусия. Зная, че става дума за подбор, но според мен е трудно да се раздели подбора от назначаването или набирането на работа. Господин председателю, на Надявам се, че един ден ще можем да разгледаме и назначаването, така че в крайна сметка да имаме обща представа за начина по който се подбира и назначава персонал в европейските институции. Благодаря много за вашето внимание. Благодаря ви много, госпожо депутат. Господин Такис, благодаря на докладчика за този много добър доклад и много подробен. Европейският съюз има много добри хора, много добри служители във всички области, но нашето изискване трябва да бъде наистина да получаваме най-добрите. Настоящите мерки за набор на персонал към момента не, не са най-подходящите. Освен това е трудно да се организират нещата. Започва се, започват се нещата с, с процедурите за подпор. Това са едни масови мероприятия, които струват много пари. Предоставят се средства за участие в процедурите на кандидатите, но това, което се случва, е познато от много университети. Последователно хората се пресяват чрез тестове за логика. И мога да ви кажа веднага, че по този начин ние не получаваме най-добрите хора, защото ние сме един политически апарат, който се нуждае от политическо разбиране. Аз трябваше да участвам в една такава процедура за подбор. Аз тогава работих в Външно министерство в Германия и ми се наложи да анализирам една реч, която самият бях написал аз. А, аз обаче не издържах теста за логика. И сега нямаше да го издържа, въпреки най-добрата ми воля. Което не означава, че съм бил най-подходящия човек, но все пак показва, че чрез тези тестове не винаги. А, а, че те не са гаранция, че се пресяват най-добрите хора. Освен това, докладчикът говори за изключително дългия а, срок, а, за който кандидатите стоят в резервните списъци с години. И през тези години вие губите най-добрите хора. А, има много случаи, които познавам, които не касаят само комисията и парламента. Например, една а, висококонкурентна банка, Европейската инвестиционна банка, има своя собствена процедура за подбор, от която може да се получим, защото тя използва друга процедура, която е много по-насочена към специализираната сфера банкиране и оттам може да се научат много неща. И въпреки това, въпреки това, много хора не отиват в тази банка, а отиват в международни организации, защото чакат прекалено дълго. Това трябва да го премислим, да има по-голяма прозрачност, къде има свободни места. Знаете, да знаят кандидатите, да имат възможност директно да се а, обръщат към а, съответните организации и съответните им ръководители. Искам да се спра на един критерий за подбор, по който трябва сериозно да се помисли. И а, палатата в третата си препоръка а, е взела отношение по този въпрос. Става дума за адаптиране на специфичните езикови изисквания. Трябва да ви кажа, че аз чух и искам да ми потвърдят представителите на ЕПСО да отрекат това, че немският език последователно, като трети работен език на комисията, съвсем последователно се дискриминира. Тоест, когато кандидатът владее английски и френски и майчен език и идва друг а, кандидат, който владее френски и английски, се предпочита този, който говори френски. Това е съвсем ясно в случаите, когато някой говори френски и немски, но не говори английски, той почти няма шанс. И ако това е така, аз познавам такива случаи, тогава трябва да променим критериите и да кажем да, матерен език, английски и умение, както е записано тук от Сметната палата умение кандидатът бързо да се адаптира в другите, към другите работни езици. Но критериите трябва а, да не дискриминират никой от основните работни езици. Така че исках да кажа, че ако наистина немския се дискриминира, трябва да се променят критериите, Нека кажем тогава английският е основният официалния език. Нека се запише това официално, че трябва да се владее английски, ако наистина това е а, скритият критерий защото има много добри кандидати, чието основен език не е английски и те почти нямат шанси. Това не е честно и това трябва да се запише в критериите. Само по този начин ще преодолеем проблематиката, която имаме за намиране на най-добрите хора, защото трябва да има и географско справедливо разпределение, но все пак преди това трябва да помислим и да прецизираме критериите. Благодаря. Грация, онореволе Калфин. Господин Калфин има думата. Благодаря, аз също искам да благодаря и на Сметната палата и на докладчика госпожа Язгреска за становището, което даде. Ще ми се две неща да поставя като, може би като тема за размисъл. Сметната палата прави това, което се очаква от нея. Тя сравнява ефективност и ефикасност на изпълнението на, тази, на работата на ЕПСО с заложените критерии. Въпросът ми е доколко някой път заложените критерии са точно тези, които предполагат ефективност и ефикасност. Примерно, ние настояваме и в доклада много правилно се казва, че не се изпълнява изискването за тригодишно предварително планиране на свободните места в европейските институции. При положение, че се вземат мерки, а това е абсолютно задължително да се намали срока за кандидатстване и ако се постигне това, което се залага в програмата за развитие на ЕПСО между 5 и 9 месеца да бъде приключен този период, тогава дали е необходимо действително тригодишно предварително планиране? И дали трябва да се работи за тази цел или може да се направи целият процес доста по-динамичен? Или още един въпрос, който се поставя за броя лауреати. Това са издържалите конкурсите, които подлежат на набиране. Има едни е, критерии, които са поставени предварително от всички кандидати, е, една трета да минат първоначалния етап, е, два пъти повече от свободните места да бъдат кандидатите в лауреатите, но ако погледнем числата, които са в доклада на палатата, ще видим, че от явилите се на конкурси около 10% се назначават. Което според мен е една доста висока конкуренция така че тогава, когато се говори за допълнителни средства и допълнителна комуникация, за да се стимулира участието на повече кандидати, тук действително трябва да отчетем и необходимостта тази комуникация да отиде към секторите, в които има нужда. Защото известен е случая с преводачите от новите страни членки или други специфични професионални качества, които са необходими. Може би част от тези средства за комуникация могат да отидат и за подпомагане допълнителна подготовка на тези, които биха искали да кандидатстват. Но не задължително, според мен, е да търсим едно такова. В момента съотношението между лауреати и тези, които се назначават на работа е някъде, може би, не едно към две, едно цяло, едно към едно и шест, едно и седем може би това също е един достатъчен, достатъчен критерий, при положение, че са доста строги първоначалните критерии за оценка. Много е важен принципът на географското разпределение. Това, което говорим е, че искаме ЕПСО да отчита между кандидатстващите географското разпределение. Има един проблем обаче в европейските институции и той е свързан с географското разпределение между страните членки и техните граждани. Разбира се, това е, е съотношение, което не може бързо да се промени. Е, ще, ще отнеме години, но тогава, когато се прави анализ на географско разпределение, според мен трябва да се прави е, не само между кандидатстващите, а и между служителите, които в момента работят за европейските институции. По отношение на продължителността на конкурсите и мисля, че това е действително изключително важно условие, за да има повече прозрачност и действително да не се отказват най-добрите кандидати, тъй като ние искаме хора, които са с изключително висока квалификация, да чакат 18-20 месеца, за да чуят дали евентуално ще попаднат в списъка за селекция. Но там би могъл да се сложи и лимит. След като самото ЕПСО си поставя за цел с програмата между 5 и 9 месеца, мисля дали не може да се постави като официално обявен е, срок за приключване на процедурите 9 месеца и цялата тази процедура да е по-прозрачна за кандидатите също. Е, е, те да бъдат информирани докъде стига развитието на, на, на, на подбора на по-редовна база. На последно място, мисля, че изключително важен въпрос е свързан с разходите за наемане на, на персонал. Посочено едно число 7100 евра за е, е, подбран кандидат е, от, от ЕПСО. Дават се и редица препоръки, които предвиждат увеличаване на разходите и за комуникационна стратегия, и за това, което се предвижда за промяна в информационната система. Мисля, че трябва много строго да се следи колко са разходите действително, за да се направи правилно съотношение между конкуренция, която бихме искали да видим, и разходи, които са приемливи и които не трябва да растат безкрайно за найемане на служители. Благодаря. Grazie. Onorevole Гресер. Имам един въпрос към шефа на ЕПСО, който е сред нас. Благодаря ви много, че сте тук. Мисля, че е изненадващо, това, което ни казват статистиките, че има страни, които са много по-успешни в кандидатурите си като кандидати от други. Не знам доколко стриктно страните следят тези статистики. Така, например, белгийците е, с 22% са с най-успешни кандидати. Те нямат повече кандидати от други страни, като Италия и Германия, например. Би било интересно да научим каква е преценката, защо белги... белгийците явно са по-успешни от всички останали? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос процедурите, които се предлагат тук за подбор на кандидатите, са обективни а, или процедури, които държат на обективността. Но в крайна сметка, накрая а, се излиза с един списък за потенциални кандидати за назначаване. Това, което се случва след това е много интересно. Как точно службите, не само комисията, но и другите институции правят подбор от този списък? ще ми се да чуя каква е преценката на тези процедури, защото впечатлението ми е, че ако някой не познава никой в европейските институции, предварително е загубил. И това може би е свързано с успеха на белгийските кандидати. Така че колко обективни са нещата, как се подбират точно вече от резервните списъци кандидати за реални служби? Благодаря. Благодаря ви. Представителят на ЕПСО или представителите имат думата. Um, благодаря, господин председателю. Първо, позволете да благодаря на палатата за доклада. Приветствам този доклад. Е, никак не беше лесно да е, подготвя този доклад, но това е изключително ценно за ЕПСО доста необичайно положение се намираме, а именно, че не само много благодарим на препоръките, но и вече изпълняваме голяма част от тях. Тези, които не сме изпълнили, ще бъдат изпълнени в близко бъдеще. Е, ние е, създадахме една е, всеобхватна програма за развитие на ЕПСО, защото сме убедени, че тя е необходима. Вече всички подчертават колко важно е процеса на набиране на персонал и наистина това гарантира качеството на хората, които работят в Европейския съюз в бъдеще, но този система на подбор вече на 50 години очевидно по Ние трябва да направим всичко възможно, така че да привличаме най-талантливите хора от целия Европейски съюз. Какво ще направим в тази програма? не да увеличим разходите, а да увеличим ефективността, резултатността, рентабилността при подбора на кандидатите. Обеден съм, че наистина процесите, които сме заложили, ще ни доведат до това положение. Освен това, а, а, ние трябва да разгледаме следващото предизвикателство след разширението, а именно, когато а, след следващите 5-10 години ще се промени съотношението в поколенията и а, ще има е, огромно количество а, колеги, които ще бъдат пенсионирани в парламента повече, отколкото в комисията и в другите институции, и също ще бъде голям този процес. Всичко това показва, че, а, разбира се, това е едно явление в развитие свят като цяло, но знаем, че няма да има достатъчен брой е, талантливи вишисти през следващите 5-10 години, които да могат да отговарят на непрекъснато растящите потребности на глобализацията, което означава, че ние трябва да разполагаме с процедура на подбор и назначаване, което е не само бърза и ефективна но и изключително привлекателна. Ние трябва да можем да привличаме в Европейския съюз. Ние сме основната витрина, ако мога така да кажа. В противен случай няма да можем да се справим с задачите си и а, ще и застрашим бъдещето на служителите на Европейския съюз със сигурност. Което означава, че трябва да разгледаме кои са най-добрите международни а, практики в публичния сектор, във всички държави членки. Особено разгледаме позицията в международните организации, ние е, излякохме много по, е, полуки и сега наистина ги влагаме в нашата програма за развитие. Така че в крайна сметка да можем да е, изберем, да намерим и назначим най-добрите специалисти бързо. Разглеждаме конкретни препоръки. Е, ще направя някои бележки. По отношение на комуникацията, много съм съгласен, че трябва да вложим повече усилия, отколкото в миналото, така че да можем да излезем извън Брюксел и Люксембург. Ние работим в тясно сътрудничество с държавите членки, но всъщност е, няма никакъв конфликт на интерес, ако мога така да кажа, с държавите на членки, защото в техния интерес е също да гарантират най-талантливите им хора или поне някои от тях да дойдат да работят в институциите, пък ние имаме същото желание да търсим талантливи хора от всички държави членки и да ги каним да кандидатстват. Така че ние работим ръка за ръка с редица държави членки, които се интересуват от подобна политика. Имаме една много активна мрежа за набиране на специалисти е, на два пъти е, в годината. Ние имаме своите редовни срещи и се надяваме, че в крайна сметка стратегията си върши работата и стига до държавите членки, е, защото те изразяват желание да работят с нас. Освен това, обръщаме се и към университетите. Тази седмица, например, работим с една международна организация по отношение на набиране на персонал в London School of Economics. Подходя е, подобно събитие имаше и в Германия тази година, както и с други държави членки. Работим наистина много с е, университетите, за да могат е, кандидатите от университетите току-що завършили да могат да участват и да, и да се явяват на конкурси с 23 езика. Също така ще можем да оповестяваме свободните места на 23 езика. Това решение е много важна стъпка, за да може да се стигне до много разнообразен брой талантливи хора. Това, разбира се, е едно сериозно предизвикателство за нас. А, и а, това географско разпределение и липсата на баланс е нещо много важно за нас. Първо, искам да кажа, че през следващите 5-6, последните 5-6 години не са типични, именно поради а, вълната на разширяване и е, очевидно имаше по-сериозен фокус върху Европейския съюз от 12 членки в сравнение с 27, но последващите 5 години това положение ще се промени. Освен това, привлекателността на заплатите в институциите също е нещо много важно. Това, разбира се, зависи от държавите членки от економиките в държавите членки. Очевидно тези, които са по-развити, трудно ще бъдат привлечени с е, такава заплата, защото просто там няма голяма разлика. Финансовата криза в момента също е фактор, което ги прави повече или по-малко атрактивни позициите в Европейския съюз. Всички тези фактори, разбира се, е, се съвместяват и става все по-трудно да се привличат е, хора. По отношение администрирането на спечелилите успешно конкурсите, така наречените лауреати има известен напредък, но има и какво да се прави още в тази насока. Това ще продължи и извън моя мандат в ЕПСО, защото е свързано с е, назначаването. Между другото, това е извън моя мандат. Що, що се отнася до успешно спечелилите и получаващите информация, за свободните места. Искам да кажа, че 13 000 са а, успешно преминалите конкурсите, 10 000 са назначените. А, разбира се, ние, когато имаме по-големи списъци, тогава, примерно, може да стигне до половината назначени от всички тези списъци а, е, с резерви и те очевидно останалите ще трябва да останат в списъците. В нашата програма става дума и за годишни конкурси. А, така че в крайна сметка броят на успешно преминалите конкурсите да отговаря по-близо е, на броя на нуждите от свободните места в европейските институции, така че това заедно в комбинация с 3 годишния план ще ни даде възможност в бъдеще един спечелил конкурс е кандидат да може в рамките на 12 месеца да може със сигурност да а, вече получи работа. А тези 12 години включват, извинете, 12 месеца включват и процеса на кандидатстване. По отношение изпращането на работа от организация в държава членка в Европейския съюз, мога да кажа, че по-настоящем това е едно успешно решаване на а, проблем, с който ние сме, а, пред който сме изправени наистина. Липсата на наличност на хора, които да бъдат в комисиите е сериозен проблем и именно поради тази причина много се забавят конкурсите, така че когато се приема тази, тази подход, ще се избегне този проблем. На второ място, като че ли няма системно, всяка, е, всяка една комисия се създава конкретно, създава своите стандарти и критерии, те непрекъснато се променят. Кандидатите не знаят всъщност какви са е, всички тези тези е, критерии. Е, те не са на практика са относими, те се създават адхок, както вече казах, с всяка една комисия. Освен това, имайки предвид и значимостта на подбора, мисля, че е, независимо колко талантлива една комисия за подбор, надали всичко трябва да се остави само в нейни ръце. Мисля, че по-настоящем използването и на тази а, политика, за която говорим, че ще въведем, ще може да ни помогне наистина да преодолеем някои затруднения, с които се сблъскваме. За тестовете 20 на 23 езика, да, това е целта ни. Вече имаме стандартизирани насока, което, е, насоки, които са преведени, съвсем ясни са по отношение на новите конкурси, които очакваме следващата година. Те са много по-кратки, много по-целенасочени. Действително работим сериозно с службите за писмен право тази насока. Много важен е периода, разбира се, в противоречие на всички останали организации, искам да кажа, че по отношение на жалбите ние имаме четири системи. Имаме също насок за кандидатите, е, наръчник с информация. Така че същите хора, които разглеждат е, дадена е, жалба, е, е, са различни от онези, които са участвали в комисията под подбор. Това е нашата цел. 2008 година омбусман, Европейския омбусман ни информира, че 40% има спад на жалбите към ЕПСО и 60% са спаднали случаите за по-нататъчни разследвания. Това е наистина изумително постижение. Много се радвам на това. И това означава, че ние всъщност сме подобрили значително начина по който се отнасяме с нашите клиенти, че процедурите се решават навременно и правилно. А сега ще премина на немски. Що се отнася до критиката, че немски език се дискриминира при нас – ще ви кажа, що се отнася до ЕПСО, това не е така. В момента имаме а, процедура за подбор на три езика, а, в рамките на която английски, френски и немски се третират еднакво и няма никаква дискриминация по отношение на немски език. Всички кандидати трябва да издържат съответния изпит на английски, френски или немски, т.е. на втория а, език, а, ако тези три езика са различни от матерния им. напълно съм съгласен, че трябва да привлечем най-добрите от Европа, защото ако имаме само посредствени хора в е, така, заемащи постовете в бъдещата администрация, всички ние ще имаме проблем в дългосрочен план. Затова за нас логиката е много важна. Ние не искаме да тестваме само знания. Е, от друга страна, важна за нас е и компетентността на кандидатите. И това е една от червените нишки в програмата за развитие на ЕПСО. В последствие ние ще разнообразим тестовете, не само логика, ще има и други аспекти, но ако имаме прекалено много кандидати, трябва да ги селектираме, да намалим броя им. Това, което е важно, кандидатите да виждат какво а, съдържа а, съответната а, професия, тя да е добре описана и да преценява да, това е за мен или не е за мен. Ние работим в тази посока и от 2010 година ще имаме един елемент на, така наречен елемент на самоизбор, self-selection, който ще бъде включен в началната фаза. Тоест логиката няма да е единствения елемент в бъдеще. Що, що се отнася до географския баланс? Защо белгийците са толкова успешни в нашите процедури? Хубав въпрос. Може би мога да попитам някой от другите ми колеги тук, но мисля, че една от причините за това е, че е, изборите за подбор са толкова специфични и са толкова насочени към проверка на конкретни съдържания и знания, че хората които имат достъп до изпитите, се подготвят в рамките на курсове. Ако, например, отидете в близост до Либера Европеен, ако правилно чухме името на сградата, ще намерите стотици книги там, как да издържа изпитите на тесто. Всичките тези курсове, които се предлагат тук, всички тези книги са достъпни за хора, които живеят в Брюксел или в Люксембург. И е, това е вид дискриминация. Мисля, че в бъдеще нещата ще се подобрят, защото няма вече да има 250 въпроса за Европа, да проверяваме главно знанията, т.е. ще тестваме компетенциите им. Ще бъде достатъчно кандидатите да дойдат с способностите си, с уменията си, с опита си, който имат и тях ще тестваме. И мисля, че това ще ни предоставя една много по-добра база. Ясно е, че лауреатите, които живеят в Брюксел, за тях е по-лесно това ще надхвърли моя мандат, за съжаление. Аз ще кажа личното си мнение. Ще бъде по-добре, ако лауреатите имат достъп или биха имали достъп до позициите, които са свободни и се предлагат по вътрешен път. знам, че комисията до някъде е съгласна с това, но не всички институции са съгласни. Това ще се обсъжда на 18 ноември по време на нашата среща на управителния борт възоснова на предложение на комисията да се даде достъп на кандидатите до това. Сега преминавам към английски отново. от въпроси са насочени с, разбира се, начина на планиране. Тригодишния план е изключително важен. Освен това е необходимо да има годишни цикли за конкурси. Сега подбора и назначаването са факт, когато има остра нужда от персонал. По отношение на редица хора, които са назначени, вече казах, е, повече от 10%, повече от 10 000 е, души са назначени е, както вече казах, от 13 000 успешно спечелили конкурсите. Ще има конкретно разписани таблици, с, зависи от броя на кандидатите. Между 5 и 9 месеца ще бъдат е, конкурсите, разбира се, когато е възможно и по-кратък ще е този период. Освен това, бихме, иска, бихме искали да работим с а, институциите по отношение на профилите, особено устните преводачи. Не винаги е ясно да се получи информация а, по отношение на нуждите. Много важно е да има ясна комуникация. Мисля, че всяка институция би трябвало да си напише, разпише своя профил. Това ще бъде едно мъничко а, капчица в океана. Обаче, ако работим всички съвместно, тогава със сигурност ще може да окажем много сериозно въздействие върху успешно развитие на пазара за набиране на персонал в международно отношение. По отношение на разходите, знаем какъв ни е бюджет, опитваме се да го спазваме, знаеме, че 2010 година има известни ограничения но със сигурност искаме, въпреки че някои, някои случаи се налага да увлечим разходите като цяло те да намаляват дават обикновено за един успешен кандидат. Това е около 7000 евро, така че разбирате, е, когато става въпроси за пенсионни разходи, възможности за намиране на подходящият е, човек, много по-лесно е. А когато пък трябва да се, отърва, трябва да се отърваме от даден човек, който не е подходящ за дадена организация, тогава говорим за допълнителни разходи. Така че много е важно ясно да инвестираме, ясна система за подбор да имаме в противен случай няма да имаме подобрение на състоянието. Аз лично се надявам, че следващата година ще имаме изключително по-добра система за подбор на персонал за всички институции. Благодаря за вашето внимание. Grazie. Ci sono altri interventi? No, passiamo... Благодаря. Други има ли, които желаят да се изкажат? Ако не, нека продължим към следващата точка а именно специален доклад 11 от 2009 устойчивост и управление от страна на Комисията за управлението на проекти по програмата Life Nature. Сега предоставям думата на господин Кацамиас е, от Сметната палата. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. То за първ път се срещаме. За пръв път се срещаме след изборите в Европейския парламент и за това позволете ми първо да ви пожелая на вас, на докладчика, на всички нови депутати много, много успех във бъдещата ви работа. И на тези, които са били преизбрани, пожелавам ви много смелост, много твърдостта да работим за доброто на държавите членки на Европейския съюз. Има доста нови депутати в Европейския парламент, така че аз подготвих едно изказване, което да даде малко така исторически преглед. Лайф е финансов инструмент за околната среда, който се управлява пряко от Европейската комисия и от финансова гледна точка той е може би най-важният инструмент за околната среда. Това е един основен инструмент за прилагане на европейската политика в областта на околната среда. Първия проект Life бе започнат през 1992 година и съответните проекти бяха вписани в различните етапи на Life, Life 3, 2000-2006 година. Life 3 разполагаше с средства от порядъка на 957 милиона евро, а за фазата Life Plus са предвидени 2 милиарда 143 милиона евро. Става дума за периода 2007-2013 година. Целта на одита бе да установи ефективността на управлението на комисията – управление на средствата в рамките на Life 3, т.е. за 2006 година. трябваше да се установи дали устойчивостта на резултатите отговаря на вложените средства. Както и да се оцени ефективността на е, процедурата за избор на проекти за следващият период. Устойчивостта е, ще бъде основен критерий на Life Plus. Но, както казах, Одита бе за периода 2006-2006 година. 434 проекта бяха финансирани в, през това време в 26 държави членки, като общия размер на средствата бяха 436 милиона евро. Тоест около милион евро за всеки отделен проект за природа и биоразнообразие са отделени практически двойно количество средства. За 2007-2013 година целта е да се финансират проекти, свързани с опазването на видове и местонахождения, както и разпространение и обмен на най-добрите практики в областта на опазването на природата и околната среда. Предварителният одит доказва, че е, управлението на Life Nature е изваредно сложен процес – тъй като проектите са много различни. Положението във всяка една отделна държава членка е различна. Бенефициентите са много е, разнородни. Проектите трябва да имат пряки последици е, върху опазването на отделните видове и местонахождения и трябва да има и добавена стойност. От 1992 година, т.е. от момента, от който бе започната програмата, комисията непрекъснато усъвършенства процедурите на управление и на контрол на средствата предвид препоръките на Сметната палата и по-специално препоръките, съдържащи се в специалния доклад номер 11 от 2003 година. Резултатите за одита почиват на информация от 305 проекта, които са осъществени в 6 страни на държавите член, 6 държави членки Белгия, Германия, Италия, Словения, Испания и Обединено кралство. също времено се срещнахме с различните екипи, извършващи мониторинг, занимаващи се с комуникация, с тематичния център за е, биоразнообразие. Като цяло стана ясно, че проектите наистина са допринесли за опазването на видовете и местонахождението, особено онези, е, които са включени в рамките на Натура 2000. И по този начин се подпомагат усилията на държавите членки за опазване на биологическото разнообразие. Разбира се, бяха установени известни слабости при управлението на проектите, което се отразява и върху устойчивостта. По процедурите за селекция не, не е наблегнато достатъчно на критериите е, устойчивост. Критериите са малко неясни, недоуточнени е, процеса за взимане на решения и на извършване на селекцията е прекалено дълъг. Второ, не, не е наблегнато достатъчно на резултатите и е, не се е направил систематичен анализ на проектите и техните резултати. Що се отнася до разпространението на информацията, не винаги заинтересованите лица разполагат с необходимата информация – а това а, би до... предоставило добавена стойност. Не са направени необходимите полуки, не са не е събрана необходимата техническа информация, която би била полезна за по-нататъчната работа. Що се отнася до дългосрочното управление на проектите, Комисията разполага с твърде малко информация за резултатите от проектите, които финансира. Не, не съществува процедура за а, последващ контрол и проследяване на резултатите. В заключение, господин председател, дори и да установихме много голям напредък спрямо началото, спрямо 1992 година, все още има възможност за усъвършенстване на управлението на проектите и програмите в рамките на ЛАЙФ за да могат мерките, които се финансират от Европейската общност, да продължат да бъдат ефикасни и да са ефикасни и след окончателното приключване на проектите. Същевременно трябва да се намерят критерии за селекция, за да се одобряват само най-добрите проекти. И да се настоява на критериите за устойчивост. Така че препоръчваме на комисията да наблегне на критериите и показателите за устойчивост, да вземе предвид полките, препоръките и да създаде система за проследяване на дейностите след финансирането. И в заключение, господин председател, бих искал да благодаря от мое име, от името на моите сътрудници, да е, благодаря на вашата комисия, бих искал да, бих искал да благодаря на докладчицата за отличното сътрудничество и на комисара, който отговаря за тези проблеми, който благосклонно прие нашите е, заключения. Благодаря ви. Госпожа Иванова. Господин председател, ще говоря също на английски язик, защото получих документацията наистина съвсем скоро, така че нямаше възможност за писмени преводи и за това ще продължа да говоря на английски язик, както и работих. Позволете да поздравя Сметната палата за ясния и съотносим доклад, препоръки и заключения. Темата е изключително значима според мен, защото засяга най-важните инструменти на Европейския съюз за околната среда. Количеството средства е значително, както вече бе споменато. Проектите за стига до 436 милиона евро за програмата Life Nature и Life Plus 2,3 милиарда. 850 милиона евро всъщност е бюджета за проектите, които бяха разгледани и по отношение на подбора за Nature, Life Nature цялото управление на процедурите бяха разгледани. Преди да продължим нататък към заключенията и препоръките, позволете да ви запозная с малко предистория. Това не е първият специален доклад за управлението на комисията, ефективността за управлението 2003 година бяха посочени известни слабости по отношение на инвестициите и дългосрочните цели. Комисията включи много от направените препоръки в следващите години в своята работа, обаче 2004 година доклада сочи, че не всички препоръки на палатата са всъщност влезли в сила. За да може да се оцени резултатността на управлението на средствата, Палатата разгледа четири отделни етапа на управлението на проектите. Първо, процедурите по подбор. Второ, изпълнението и контрола на проектите и е, разпространение на ресто, резултатите, както на последно място, дългосрочно управление на договорите. Устойчивостта бе спомената няколко пъти. И мисля, че това е същественото ядро на одита – в този доклад. Следователно, искам да уточня какво се разбира под устойчивост, така както тя се тълкува в директивите, свързани с, е, разбира се, този доклад. Много важен елемент на устойчивостта е елемента свързан с резултатите – проекта дали поддържа или възстановява естественото, естественото местообитание на а, видовете. Това е първият основен критерий, на който трябва да отговори устойчивостта. На второ място, времевия график. Проектът ще продължи ли в предсказуемо бъдеще и как по отношение на а, разпределението, съществуването, продължаването живота на отделните видове? На следващ етап разходите, които са необходими за поддържане. Мисля, че всичко това е много важно, когато се прави оценка колко ефективно е управлението на един проект. Защото ако разгледаме процедурите за подбор, например, ще видим, че всъщност палатата посочва е, известен спад по отношение на Life Plus на е, процеса за взимане на решение защото те са много продължителни. По-нататък, по отношение на изпълнението, контрола на резултатите, има конкретно съсредоточаване върху резултатите от проекта и е, съответно е, доклада разглежда няколко случая на доста скъпо струващи компоненти, които нямат е, конкретно въздействие върху запазването на видовете. И примера за финансово действие, което не е рентабилно. Финансиране на проект, който е насочен към намаляване на сблъскване на птици или птици, които се оплитат в жици, електричество. Става въпрос за заместване на жици, които са в въздуха, с такива, които се вкопават в земята. Вече не се използва съответния кабел и следователно препоръката би трябвало да бъде да не се пре, е, е замества с подземен кабел, кабел, който не се използва изобщо. Това е един пример как всъщност процеса не работи адекватно. Разпространяване на резултатите. Третия етап. Потенциалната добавена стойност на отделен проект не се разбира напълно, ако не се извличат полуките и най-добрите практики, и а, съответните научни разкрития не се оповестяват а, веднага. Въпреки, че комисията предприема редица дейности по отношение на е, предоставена информация, бази данни, публикации, месечни оповестявания, в крайна сметка ползвателите се се, от тях се изисква да публикуват своите резултати, но няма изискване да се е, предоставя на широката общественост техническа информация и полуки, е, свързани с проекта. Следователно, по този начин прехвърлянето, разпространяването на познанието зависи изключително много от инициативността на ниво проект и проектен екип, което означава, че се повтарят известни затруднения, и в крайна сметка е, с събраната информация не се предоставя систематично. Важен елемент е свързан с е, устойчивостта е дългосрочното управление на резултатите от проекта според мен. Тъй като в повечето случаи резултатите от проектите могат да бъдат а, е, изцяло осъзнати след окончателното приключване на проекта и последното финансиране вече е реализирано, е, твърде малко информация е предоставена в тази насока, за съжаление. Възоснова на всички тези е, слабости, които са уточнени, сега ще продължа с коментарите си и препоръките, които следва да бъдат включени в проекто доклада на Комисията за освобождаването от отговорност. Първо, приветствам доклада на палатата и подкрепям заключенията и препоръките направени в него. Освен това, искам да отбележа, че грантовете действително са допренесли за опазване на околната среда, като засилват действията на държавите членки и ангажираността на гражданите, асоциациите съответно се увеличава именно за опазване местообитанията и видовете. Освен това, е, управлението на Life Nature е един постоянен процес, който влизат различни заинтересовани е, страни от държавите членки, но финансовите ресурси изискват е, гаранции и инвестициите да са рентабилни и устойчиви в своя ефект. Освен това, искам да поканя комисията да направи преглед на своя модел на подбор, за да могат да се поставят приоритетите на тези проекти, които могат да гарантират последователност в резултатите, да се съкрати периода на подбора, също така и на избора. Важни стъпки в тази посока трябва да отчетат факта, че всички необходими мерки трябва да се предприемат, за да може подбора да не подкопее цялата система за оценяване на проектите и техния ефект. Комисията би трябвало да сътрудничи тясно с Агенцията на околна среда на Европейския съюз и съответната организация за биоразнообразие при уточняване критериите на подбор на предложенията, насочени към устойчивост и в крайна сметка контрол на резултатите от проектите, тъй като тези два органа са експерти в тази област. Насърчавам комисията да вземе нужните мерки за подобряване контрола и мониторинга на проектите за спазване на критерии, които са насочени към резултатността от проектите. Освен това се обръщам към комисията с апел да направи преглед на комуникационната си стратегия по отношение разпространяване на полуките и ценната информация от проектите, за да могат ползвателите да знаят, че трябва да предоставят повече специализирана информация по отношение на методологията, полуките и резултатите от проектите си. Искам да подчертая, че е, различните споразумения за грантове трябва да включват ползвателите им и съответно да има е, национални са финансиращи организации, които да уточнят точния период за приключване на проектите след края реално на договорите. Мисля, че трябва да има нужни санкции и мерки за връщане на средства при неизпълнение. Държавите членки също така трябва да отговарят за устойчивост на опазване на околната среда, да обменят е, най-добри практики по отношение на изпълнените проекти на последно, но не и по значение място. Призовавам комисията да въведе система за проследяване след приключване на финансирането, за да се оценява именно ефективността на вложните инвестиции, да се осигури устойчивост на развитието на проектите и след тяхното приключие. Необходимо приключване, необходимо е да има ясни показатели показатели за оценяване резултатите. Благодаря за вашето внимание. Благодаря ви. Господин Войчачовски иска думата. Не го виждам обаче вече в залата. Тогава ще дам думата на комисията. Господин Залцик. You, uh, I... Благодаря ви, господин председател. Бих искал първо да благодаря на Сметната палата за препоръките, залегнали в доклада. Сметната палата смята, че комисията е усъвършенствала системата за управление и контрол от 1992 година насам. Нека да ви кажа с няколко думи, че комисията наистина споделя принципите, залегнали в доклада на а, Сметната палата – Е, знаете, че проекта започва всъщност в края на фезата, т.е. извършват се много инвестиции, но като че ли резултатите понякога дори се виждат стотици години по-късно. Така че ние сме инвестирали много време и много интелектуален капацитет в това. За това е, проект проектите да завършат с очакваните резултати и за да може резултатите да имат положителен ефект след окончателното приключване на проектите с цел опазване на видовете и местообитаванията. Е, а, взехме предвид а, препоръката на Сметната палата за разделяне на управленческата на управленческия орган. Сега имаме е, една служба, която се занимава с околната среда и друга, която отговаря за Life Plus. По този начин всяка една служба може да се концентрира в определената област. Също така започнахме и една а, процедура за консултации, неформални консултации за, а, с цел съкръщаване на цял, цялата процедура по подбора като смятаме да въведеме и, и методи, които се прилагат от други е, генерални дирекции. Е, за подбиране на най-добрите проекти, с, е, които да имат наистина добавена стойност. Ще продължиме да работиме по проблемите, свързани с разпространението на информацията. Е, в момента работиме по усъвършенстване на нашия сайт, е, както и на електронната база данни и библиотека, в която ще бъдат складирани всички данни свързани от проектите. Също също така ще работиме по усъвършенстване на информацията, насочена към бенефициентите, за да могат, когато те докладват и се отчитат, да ни предоставят цялата необходима информация, организирането на е, семинари, също така. Също така смятаме да въведеме задължителна а, използването на разпространението на информации в мрежа а, за всички бенефициенти. Що се отнася до последващия контрол или мониторинг, през 2000-та година беше публикувано едно изследване, което се нарича Life след Life и което в тази брошура всъщност е, развихме методологията за осъществяване на проекта и по какъв начин могат да се отчетат е, резултатите на даден проект след неговото приключване. Там бяха включени различни показатели. Е, това е всъщност дългосрочната стратегия за проследяване резултатите след окончателното приключване на финансовите на проектите финансирани от нас. Увеличихме броя на посещения, последващи посещения на местата на обектите. Като цяло приемаме практически всички препоръки, залегнали в доклада на Сметната палата и тези на докладчика. Единственият проблем, на който бих искал да наблегна, е следния. Става дума за записването на договорни задължения в грантовото споразумение. Струва ми се, че това, което можем да направим е да, вклю, да включим няколко задължителни аспекти, такива каквито са залегнали в другите договори, свързани с а, Натура 2000, т.е. Прос... За, за, за, задължение за резултатност 10 години след окончателното приключване на проекта. Е, управленческите планове да се приемат е, е, формално преди приключването, защото в много случаи това не не става и а, е, разходите свързани с а, е, личния състав. Какво би било необходимо като а, е, средства, за да сме сигурни, че след окончателното приключване на проекта а, ще продължи а, дейността и резултатността? Затова това обаче няма да може да влезе е, като задължение в е, договорите. Надяваме се обаче, че може да се намери някакъв е, е, положителен е, подход. За че при е, въвеждането на е, много по-добри и по-строги критерии за устойчиво в началото на проекта, това ще даде резултати и след приключването му. И накрая, броя на проектите, които е, приключват с приключването на проекта, на практика е, е равно на нула. Това означава, че има а, много добро, много голямо ус, усъвършенстване на приложението на а, тези стратегии и проекти във всичките наши държави членки. Мисля, че това е за сега. Благодаря ви, господин Соренсен. Herrn Katsamias und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Bericht bedanken und auch bei първо искам да благодаря на господин Кацамицис и неговия екип, също така и на госпожа Иванова за работния документ, е, който аз разгледах. Мисля, че всички значими аспекти са отразени. Но имам два въпроса, които искам да насоча към представителя на комисията – Разгледах доклада на Сметната палата и там се казва, че стойността на критерия за устойчивост се намалява. Предложението е всичките три елементи да се оценяват по един и същи критерии на програмата. А комисията, разбирам, ще се раздели палатата казаха, че за съжаление въпроси свързани с устойчивостта някак си са пренебрегвани. Чудя се, какво е бъдещето на програмата, защото струва ми се, че значимостта на фактора устойчивост на практика изчезва в тази втора програма. После, в друг част на документа, прочетох, че се казва, че няма какво толкова да се научи от програмата, защото не се предоставя достатъчно информация. Имайки предвид, че е, тези програми са финансирани от европейските дънакоплаци, е, резултатността и ефекта от програмите – Следва да надживяват самите програми. Особено ако те следва да вдъхновят държавите членки да предприемат сами по себе си подобни дейности. Това беше първи ми въпрос. На второ място, 15% от програмите са посетени от комисията. Бих искал да зная до каква степен бюджетът на програмата следва да бъде разширен, за да може по-голямо количество посещения да се осъществяват 100%, например. Идеала. Благодаря. Господин Райсов, благодаря. Life Plus, поне в моята държава, успя да, да стигне до изпълнение на директивата. И поне сега моята държава я приема много по-добре. И това наистина е, се дължи на програмата Life Plus и Life също така. Ние успяхме да отчетем различните становища на държавите членки по отношение на директивата за защита на птиците и казаното от господин Гаен. Какво мислите, че ще бъде потребността от финансирането през следващите години? Струва ми се, че ще имаме по-голяма нужда, отколкото по-малко. Благодаря. Мачио? Благодаря ви много. И аз като колегите се надявах на много. Знаете, че нашите граждани споменават много често тези суми, защото много често по време на предизборните кампании ни се казва да, говорите много за околна среда, но когато евроскептиците казват не може тук да се, да се да се построи завод заради еди кой си бръмбър или да се, про... да се прокара път заради еди каква си пеперутка. Има проблем. Така че е, искам, искам да, да знам как, каква е, как, какво е съотношението между инвестицията и наистина опазването на видовете. Сега каз, казват, че липсва устойчивост, че че тези е, видове едва ги, едва ги спасяваме, едва ги поддържаме в живот. Аз, аз съм много разочарована, ако наистина е така. Защото ако в един, ако в един момент прекратиме с финансирането и видовете изчезнат, мисля, че просто сме хвърляли парите на данекоплатците е, през прозореца. Благодаря. И сега ще отговоря на въпросите в зададения им ред. Критериите за устойчивост се намаляват по отношение на техното въздействие и при подбора на проектите. Това може да е вярно, благодарение на факта, че процесът на подбор се слива в един процес за целият инструмент LIFE. Той се управлява от едно звено – и един модел за оценка на проектите. Какво можем да гарантираме? Това, че ще направим преглед на всичко процедури, може би не е в момента на този кръг, защото критериите трябва да бъдат е, публикувани за подбор, разбира се, и трябва да... Вече те са публикувани за сегашния кръг, така че трябва да ги спазваме. Не можем да ги тълкуваме за сегашните проекти, но със сигурност ще ги дискутираме и обсъдим за следващия кръг. Особено имайки предвид, че напълно променяме системата за предаване и подбор на проектите. Това беше първото. Разпространяване на резултатите – Изглежда, че не е достатъчно информацията, която се разпространява. 94-та година, когато започна лай, все още си спомням 95-та година доклада на Сметната палата. Тогава се, в него се казваше, че разпространението на информацията не е достатъчно. Обеден съм, че и 20 години да остана все още на този пост, ще продължавам непрекъснато да чувам това заключение. То е вярно, но и не е вярно същевременно. Защото можем да кажем, че ние като комисията много сме вложили като усилия в тази област и това се признава в различни доклади за оценка на програмата Life и инструмента Life. Но същевременно признаваме, че има още какво да се подобри в тази насока – Имаме, разбира се, много по-добър вебсайт, но можем да правим повече семинари, можем да правим най-различни неща по отношение разпространяване на информацията. Проблемът е свързан именно и с а, а, комуникационната дейност, защото от една страна имате информация, тя трябва да се предостави, а от друга страна конкретният правилният човек трябва да може да получи тази информация. Именно поради тази причина ние влагаме много а, момента в този вид секторен комуникация. Семинари, работни срещи, хората могат да се съберат, да говорят по въпросите, които ги обединяват помежду си. Така мислим, че може да се постигне много. Последващия контрол и мониторинг. 50% от проектите се контролират сега по този начин. Ще бъде добре, разбира се, ако имаме възможност да, да е, имаме възможност както бюджетни, така и човешки ресурси да можем 100% да направим мониторинг на проектите 5 или 10 години след приключване на проектите да видим как стоят нещата. 50% е всъщност само дял от нещата, което ние предприемаме, защото по Life Nature ние имаме голяма възвръщаемост на самите ползватели или това е всъщност така наречените втори фази. Това често се случва. Така че по този начин ние можем да контролираме онова, което се случва след приключване на проекта. Така че моята оценка е, че сме почти близо до 50% днес по отношение мониторинг на е, последстващ контрол на, на проектите. Всички проекти са посещавани поне веднъж в техния проектен цикъл от е, служител на комисията и изпълнение. То се контролира по този смисъл. По отношение нивото на търсене – увеличава се през последните години. За съжаление, искам да ви кажа, че финансовата криза много сериозно удари този сектор, както и други сектори, разбира се, и редица е, искания и заявки намаляха. Това е трудно за Life Nature, не толкова колкото Life е, е, Environment, защото Life Nature е всъщност е, програма, която зависи изцяло от публични средства. И когато те не достигат, приоритетите, разбира се, задават на национално ниво, държавите членки и по места по различен начин. И става все по-трудно да се стигне до а, финансиране и съфинансиране. Трябва да работим днес по Life Nature по такъв начин, че да може да стане инструмента по-гъвкав, по-договорни да бъдат принципите в него. Устойчивостта издръжливостта. Бе изказано мнение от е, депутат по този въпрос. Да, реалността е такава. Пише и в доклада на палатата, че издръжливостта е, нали, не, въобще не е подложена на съмнение, така че ако има е, проектно действие, което е устойчиво или неустойчиво, със сигурност има значение, но то не може да бъде изключено изобщо. Мога да говоря тук е, наистина половин час по този въпрос за Life Nature. Ще ви дам само няколко примера обаче. 95-та година, член 6 от директивата, вече спомената от държавата членка, трябваше да се представи списък от е, натура е, обектите. Добре, след това бяха финансирани Италия, Испания, Гърция, Португалия, Ирландия. Италия беше първата, която 1995 година представи такъв списък в резултат на проекта. Възоснова на тези списъци от 1995 година работим много малък инструмент като Life Nature да има такава голяма въздействие върху политиката, за мен е наистина една мистерия. Как се справихме? Как успяхме да го постигнем? Също от колегата от палатата, казаното Гърция 92 година, почти нямаха НПО-та, които можеха да е, изпълнят е, по места проект свързан с опазване на околната среда. Е, да, можеха да осъществяват семинари, семинари, но не и да управляват 3 милиона евро. 10-15 години по-късно вече там има няколко НПО-та, които прекрасно се справят с управление и изпълняване на подобни проекти. Тук става въпрос за устойчивост на изграждане капацитета на тази организация. Повярвайте ми, това наистина е устойчивост и трайност. Благодаря ви. Напомням, че следващото заседание на комисията е на 10 ноември. Ще бъде разгледан годишния доклад 2008 на Европейската сметна палата. След това на 2 декември и 3 ще продължи заседанието. В 12.30 отпътува автобуса за посещението в Сметната палата. Сега бих искал да направим почивка от 30 минути и в 12 часа ще започна отново защото политическите групи заседават, за да намерим а, някакъв компромис за приоритетите. Сметната палата се нуждае от нашия списък и вие имате един проект от документ с пет точки, секретарията ви го раздаде. Това е изходна точка, така че в рамките на оставащите 30 минути да намерим решение. Така че в 12 часа се събираме отново за 5 минути.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 са обсъдени приоритетите и сега всяка група ще представи своите приоритети. Две са общите регламента, финансовия регламент, упростяване, усъвършенстване и така нататък. секретарята ще подготви един списък за ОЛАФ, Европейския прокурор, национални декларации за управление на структурните фондове, упростяване на финансови регламент, прозрачност, критерии за бенефициенти, а, степен на грешки, така че сега трябва да си тръгваме и е, просто ще изпратим на сметната палата приоритетите на всяка отделна група. Благодаря.